заседанието. Първата точка в дневния ред е изявление на комисията по повод до изграждането на цифровия единен пазар. Искам да дам думата на комисар Барние. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Преди да започнем с темата, която сте включили в дневния вирет за днес, най-напред бих искала да благодаря на присъстващите тук колеги и на всички членове на Европейския парламент за важното споразумение, което постигнахме в Маракеш и за което вие подписах, гласувахте почти с единодушие резолюция. Става въпрос за равнопоставения достъп на хората с увредено зрение и незрящите към книги. Пак казвам, вие почти с един души ме подкрепихте в тези преговори, които аз водех от името на Европейския съюз и които приключиха успешно. Мисля, че това е много голям успех за нашата гражданска Европа. Не сме далеч от постигането на единният цифров пазар, който има огромен потенциал. Ако Европейския съюз напредне само с 10% в използването на широколентов интернет ще спечелим 1% от БВП. А ако електронната търговия представлява 5% от общия търговски, търговски обмен, а не само 5%, ще спечелим 1,7% БВП. Знаем, че в електронния сектор се създават 2,6 работни места за всяко загубено място в реалната економика. Така че, както казва господин Малком Харбър и останалите членове на вашата комисия, има огромен потенциал в този проект, който започнахме преди няколко, преди три години с а, акта за единия цифров пазар. Затова и трябва да продължим да работим заедно с вас по динамичен начин за реалното създаване на единия цифров пазар. Нашата дейност се вписва в една последователна политика, стремим се за, към подобряване на доверието на потребителите в единия цифров пазар. През последните три години вписахме всичките си действия в една обща стратегия, като основната ни цела Основните ни цели са разписани в програмата за цифровизация под ръководството на колегата Нели Крос, акта за единия цифров пазар, както и плана за онлайн търговията и услугите, които в момента обсъждаме с колегата Нели Крос и с колегата Невен Мимица, който се присъедини наскоро към нас. Това е основната ни цел, а именно единият пазар, който е основното ни предимство в контекста на кризата, включва до изграждането на един цифров пазар. Първо няколко думи е, за постигнатите споразумения с съвета. На първо място регламентът за онлайн разрешаване на спорове, който беше одобрен през април, директивата върху осиротелите е, културни произведения, както и е, регламента за директивата, извинете, за кредитиране на малките и средни предприятия в цифровият сектор. Продължават и редица дискусии по конкретни предложения, като например регламента за общото търговско и договорно право, предложението за регламент за електронната идентификация, по която по който доклада госпожа Уско. Предложението за регламент за личните данни, по който договор госпожа Кели, и това е много важно за доверието в електронния сектор, както и регламента за колективното управление на авторските права и мултитериториалните лицензии, по който докладчик госпожа Гало. Госпожа Херцог е докладчик по друго важно досие, свързано с разпространението на широколентовият интернет и наскоро направено предложение за електронното фактуриране. Според нашите проучвания, дами и господа, самият факт, самото въвеждане на електронното фактуриране ще доведе до печалби от 2 милиарда евро годишно в сектора на обществените поръчки. Това са темите, по които работим. Надявам се да приключим работа по тях до края на годината или, на, или най-късно до края на вашият мандат. И накрая имаме и други стратегии, като например по отношение на онлайн казината, по който докладчик беше господин Фокс както и програмата ни за изчисленията в облак, по който работи госпожа Дел Кастио Вера. И накрая досието, по който работи господин Шваб, свързано с, с киберсигурността. Киберсигурността, извинете. И да се върнем няколко думи на актуалната тема за шпионажа от страна Съединените щати и на други държави. настоящата криза показва, че Европа трябва да се здобие с инструменти, които да се вписват в стратегията за гарантиране на автономия на Европа с проектите за чтения в облак и киберсигурността, но и други проекти, като например Галилео, който ще даде независимост на Европейския съюз по отношение на телекомуникациите. Както виждате, работим по много досиета и вас ви чака много работа както е записано и в вашата резолюция, както установява и често групата, ръководена от господин Ачевария, заедно с Малкълм Харбър по електронната търговия. Затова бих искал да се спра на три основни насока на работа. Първо, потенциалът на електронната търговия. Ще проведем нормалният проведохме нормалният етап на обществени консултации. Сега вече сме на етапа на действията с две основни цели. Първо, предлаг... ще предложим през няколко седмици един амбициозен план за модернизация на възможностите за електронно разплащане, като се основаваме на подложението на госпожа Теро. Ще има преразглеждане на директивата за услугите за разплащане, както и конкретни законодателни предложения които по прагматичен начин се занимават с комисионите, които се взимат при този вид разплащания. Целта естествено е да се улесни достъпа за новите потребители. А също така и да се предостави по-голям избор и по-голяма сигурност на потребителите при онлайн разплащанията, тъй като те някой път имат своите съвсем основателни тревоги при използването на този вид разплащания. Трябва също така да направим много, имаме и предложение по отношение на международните доставки, в частност на пакети и на колети, което ще има своите предимства и за доверието на потребителите и за малки и средни предприятия, които могат да се възползват от възможните на електронната търговия все още нямаме единен пазар по отношение на доставките на колети в Европа. И този вид доставка е до 3, от, понякога от 3 до 5 пъти по-скъпо в някои държави членки. И затова трябва да се заемем с този въпрос за трансграничните доставки. В частност, трябва да работим с почтенските оператори, които имат желание да работят съвместно с нас в този, тази област. Втората важна насока е в областта на авторските права и правата върху интелектуалната собственост. Разработват се нови продукти, изоставянето на материалните носители насърчават развитието на културно съдържание, но едновременно с това застрашават правата върху интелектуалната собственост. И по този начин авторските права, които се основават на териториалния принцип, днес са заплашени от трансграничния характер на новите услуги и липсата на териториален принцип – но ние не бива да се плашим от тези тенденции. Напротив, трябва да се опитаме да останем в крак с случващото се. И за това направихме две предложения през 2012 година. Първият е свързан с лицензиите и един стремеж да се намерят конкретни решения на основните притеснения, идващи от страна на потребителите и в частност на младите хора. Например, техните проблеми с достъпа до дадени услуги, като например услугите за повторно гледане на телевизионни предавания Ketchup TV, които не винаги са достъпни в друга държава членка. Освен това, Европейската комисия продължава своята работа по изготвяне на законодателно и економическа оценка на своето предложение по авторското право. Наше предложение трябва да се основава на необорими факти за реалната ситуация в момента и конкретни предложения за подобряване по законодателен път. Надяваме се през 2014 година да сме в състояние да предложим реформа в тази област. Третата основна насока е работата ни към единен пазар на телекомуникациите. Съгласни сме с вашето твърдение, че има пропуски в единния пазар за телекомуникации? Даваме си сметка, че Европа изостава на световно равнище. Ето защо Европейския съвет призвава създаване на истински единен пазар в областта на телекомуникациите, а ние от наша страна подготвяме предложение, чиято цел е да приложим на практика два основни принципа. Свободното предоставяне на услуги, т.е. всички оператори имат възможност да предоставят услуги на своите клиенти, където и да се намират те в рамките на Европейския съюз. И на второ място принципа за на свобода, т.е. потребителите да имат възможност да избират доставчика на услуги, където и да се намират в Съюза. Под егидата на Нели кръза ще представим набор от мерки, най-вероятно още тази есен. И тук критичният поглед на Европейския парламент ще изиграе много важна роля за нас приоритет ще бъде приемане на различните предложения, по които работим в момента. Работим с дългосрочни перспективи, работим също така приоритетно по някои досиета, като досието за телекомуникациите. И накрая държа да отбележа, че днешната ни дискусия е много важна, за да ни дадете необходимата необходимия кораж, за да продължим работа очакват ни важни събития в края на октомври, началото на ноември с цел привличане на общественото мнение. Трябва ще отбележим деня на единния пазар и се надяваме да привлечем общественото мнение към тези важни дискусии, да можем заедно с вас да напреднем към постигнато един цифров пазар до края на мандата ви. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега продължаваме с а, изказващите се от името на политическите групи. Господин Шваб не е в залата. В такъв случай давам думата на господин Корея де Кампус от името на социалистите и демократите. <clears throat> Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на комисаря за това, че ни даде възможност да работим по тези теми и за това, че очерта насоките в програмен план, които описа току-що. Искам да благодаря на всички, които участваха в изграждането на правилната платформа, за да се постигне консенсус. Дигиталният пазар е отлична възможност да се справим с кризата, в която се намираме. Е, той може да повлияе на конкурентоспособността и да даде динамични решения на проблемите, с които се сблъскваме. Много е важно хората да могат да сравняват цените. Много е важен правилният подход към операторите. Над 500 милиона потребители в Европа могат да се възползват от е, динамичния пазар. Ето, например, на Азорските острови, които принадлежат към Португалия, на един малък а, остров, който част от архипелага, живеят 400 души и а, те си пазаруват по интернет. Всичко идва по почтата, купуват си книги, дискове и всевъзможни други стоки. Има области, в които трябва да се напредне. Например, широко лентови интернет, достъпа, член 20 от директивата за потребителите, доверието в системата, сигурността на плащанията, неутралността на мрежата, по-добро изчисление в облак, в облак трябва да има защита за авторските права, да има гаранция е, в сигурността, е, достоверността на марките и да се преодолеят езиковите бариери. Ако се увеличи доверието на потребителите, нещо, което е от огромно значение за 21 век, ще можем да, наистина да извлечем големи ползи. Благодаря. Госпожа Фиана Хал, има думата от името на групата АЛДЕ. Господин председател, трябва да празнуваме този напредък към изграждането на цифровия единен пазар, защото тук се вижда какво прави ЕСА за своите граждани. По-рано тази седмица се намалиха таксите за роуминг. И това всъщност беше добра новина, която се повтаря всяка година преди да започне лятната вакансия. Само, че ние трябва да извършим и последните крачки и да завършим наистина работата по цифровия единен пазар, не само да работим по роуминга. Искам да кажа на моите избиратели, че веднъж за винаги роуминга ще бъде прекратен не след 5 години, а следващата година. Добре е да имаме и други добри новини. Смятам, че трябва да имаме достъп до най-нови технологии, като супер бързи широко лентови услуги. Освен това се надявам, че ще гарантирате, че хората с увреждания няма да бъдат изолирани от ползите от цифровата епоха и ще могат да осъзнаят какви са възможностите, които тя създава. Европа трябва да предприеме действия срещу борбата е, срещу киберпрестъпността и да премахне пречките пред е, изграждането на, на пазара. Надявам се, че всички граждани ще могат да се възползват от тези инициативи, не само високотехнологичните компании, но и търговците. Искам да дам един пример с града Бере Капон Туит, където едно кафене вече раздава и продава храна в целия свят чрез онлайн търговия. Ето това е бъдещето, това е важното и това е технологията, която създава работни места, така че аз се надявам, че много бързо ще преминем към завършване на цифровия единен пазар. Благодаря. Благодаря. Сега господин Малкъм Харбър от Екара. Um, Благодаря ви, господин председател. Мисля, че трябва да припомним началото на парламента, че в основата на разискването е една резолюция, изготвена от Комисията на по вътрешния пазар на парламента. Тя е внасена от мен и колегата е, Чеврия, който ще си изказа след мен. Ние поставяме цифровия пазар в основата на стратегиите за ръще създаване на работни места и се радвам, че Фиона Хол и колегата преди нея също повдигнаха този въпрос. Нещо обаче да го питам, господин председател, защо при положение, че имаме парламентарна резолюция, по този повод не ни поканихте ние да започнем дебата. Радваме се, че комисарият е ден сред нас, радваме се, че той откри дебата, но ще ще е добре да го впишем цялата дискусия малко повече в контекста на нашата резолюция. Нашата комисия непрестанно работи по всички дейности, които са необходими за завършване на единия цифров пазар. През последните 6 месеца господин Ечевария ръководи една съвместна група, в която участват представители на различни парламентарни комисии, в която участва и господин Декампуш. Благодаря на останалите парламентарни комисии, които също внесоха своите коментари като Комисията по култура, по права на жените, по заетост, економически пръщни въпроси и т.н. нататък. Както вече беше споменато, въпросът е много сложен и комплексен, но ние се нуждаем от политическа рамка, за да постигнем напредък. По същия начин, както изобщо успяхме да стигнем до идеята създаване на акта за единния пазар. И се радвам, че през октомври възнамерявате да подготвите основните елементи, които да бъдат обсъдени на срещата на върха през октомври. Това може да се случи, но ние ви насърчаваме да ни гарантирате, че това ще се случи. Това е и целта на днесната на днешният дебат. Резолюцията се ползва с единодушна подкрепа на, от всички политически групи и доказателство за това е факта, че не бяха внесени никакви изменения. И накрая, държа да почета, че участвах в асамблеята по цифровия пазар, където бях председател на дискусионна група за завършването на единия цифров пазар. Там отново чух пример е даден госпожа Хол за начинът по който цифрови пазар и търговия може да промени живота на едно сравнително малко населено място. И това е доказателство, че трябва да се инвестира в цифровият пазар. Знаете, че има много големи разминавания в нивото на цифрови умения на гражданите. Така че ако използваме средствата, за да увеличим цифровите способности на младите хора, за да могат те да преструктурират своите малки предприятия, то това ще увеличи броят на работните места и ще насърчи цялата европейска економика. И това е което аз ви насърчавам да направите с нашата резолюция. Благодаря ви, господин Харбър. А сега продължаваме с останалите оратори. Господин има Паб... Думата има господин Пабло Ариес Ачеверия. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с току-що казаното от Малкъм Харбър. Няма нужда да се гласуват резолюция след резолюция в парламента. През този мандат на Европейския парламент ние вече работихме по много теми, свързани с дигиталния пазар. Но важното е да се подчертае, че действително този пазар трябва да бъде завършен, за да може да се използва напълно неговия потенциал. Приехме множество доклади, за да може да бъде постигната тази цел. През септември 2010 година работихме по единия дигитален пазар и ам, през 2012 година ам, приехме доклад за завършването му. На, за завър, завършването на този пазар. 16 срещи бяха поведени по тези теми с участието на депутати, с участието на представители на Европейската комисия, с участието на представители на бизнеса, на организациите на потребителите. Нели Круз и комисаря Бърние също присъстваха на една от тези, на една от тези срещи през юни 2012 година. Много работа е свършена. Стигнали сме до конкретни изводи и препоръки и те са отчертани ясно. Но все още има работа по финализирането. Необходимо е комисията да препотвърди своя ангажимент и да изиска Същото и от съвета и от парламента. Време е да преминем от думи към дела. Много комисари участваха в усилията за постигане на дигитален единен пазар. Работихме по множество законодателни и незаконодателни доклади, работихме по директивата за потребителските права, за разрешението на спорове онлайн, за изчисленията в облак и множество други въпроси. Нашата цел е да продължим да работим заедно, за да можем да постигнем тази голяма мечта. Единият цифров пазар. Благодаря. Благодаря. Моля ви, колеги, спазвайте времето си за изказване. Госпожа Гепхарт. заповядайте. Благодаря, господин председател. На лице е една опасност. Потребителите могат да не приемат цифровия единен пазар, да не приемат тази идея и ето защо ние трябва бързо да дадем достъп на всички до онлайн услуги, до този пазар в целия Европейски съюз. Трябва да има разширяване на широколентовите услуги, да се подобри мрежовата сигурност, да се подобри инфраструктурата. Това са все елементи, които са част от настоящата резолюция и аз искам да благодаря на господин Ариес и на господин Корея де Кампуш. Благодарим за работата. Мрежовата неутралност е предпоставка и предварително условие за изграждането на цифровия пазар и ето защо се очудвам, че НП иска да има разделно гласуване по този въпрос. Оттеглен е този въпрос. Така ли оттеглено е искането? Господин Шваб проявява голяма чувствителност по този въпрос. Достъпа на всички до цифрово съдържание е изключително важен. Всички граждани, всички компании, независимо от това къде се намират в Европа, трябва да имат достъп до интернет. И то еднакъв достъп, с една и съща скорост. И ето защо би следвало да имаме общ подход. Ето защо резолюцията е много добра и аз очаквам гласуването, за да я подкрепя. Благодаря. Следващия оратор госпожа Мария Ческаке. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Единият пазар е един от най-големите постижения на Европейския съюз, но и един от най-големите митове. Той все още не е завършен и по отношение на цифровият единен пазар. Имам, трябва да положим още много усилия, за да получим печалбите от милиарди евро, които очакваме. Какво трябва да се направи да стане Европейския съюз най-конкретно способният цифров пазар. Такава е амбицията ни, но за целта трябва да използваме средства от 21 века, не от 20. За целта Европейската комисия трябва да работи по хармонизацията на авторските права. Настоящата разпокъсана система не отговаря на изискванията на реалността. Трябва също така да се преразгледа достъпа до информация и културни произведения и трябва да се преодолее разпокъсността на пазара. Имаме нужда също така от иновации и от конкурентна способност. Затова е крайно време комисията да заложи законодателството мрежовата неутралност. Трябва да защитаваме отвореният достъп до интернет. Гражданите изискват повече от Европейския съюз и с пълно основание. Електро... Е, услугите на електронната търговия, електронното правителство и подобряване на цифровото обучение са много важни за всички граждани. Господин Бялан. Благодаря, господин председател. Смятам, че един действителен единен е, дигитален пазар може много да допринесе за конкурентоспособността и за развитието и динамичността на економиката, основана на знанието. Разширяването на широколентовите мрежи значително стимулира развитието на економическата дейност и на търговията по интернет, нещо, което води до трансгранична търговия. Затова дигиталният пазар трябва да бъде наш приоритет. Трябва да премахнем бариери като ДДС, двойното данъчно облагане и непризнаването на дадени фактури. Трябва да се работи по мобилните мрежи и трябва да се управлява добре на ниво Европейския съюз този един пазар, за да може да има гаранция за неутралност на мрежата. Трябва да се подкрепя дейността на бизнеса в интернет, защото така някои от безработните ще станат по-активни. Благодаря, господин Шваб. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, колеги. Искам в началото да се обърна към Пабло Ариес. Той беше докладчик в Сянка. Искам да му благодаря пред всички тук цифровия единен пазар, цифровата революция до голяма степен внесоха нещо съвсем ново в европейската економика и сега гражданите имат много нови възможности. Става въпрос за нова действителност и с оглед на економическата криза ние следва да намерим възможности за всички европейски граждани. Ето защо целта на настоящата резолюция е да определи условията за изграждането на единен пазар с цифров характер, от който да се възползват всички граждани. За съжаление, днес имаме един раздробен пазар поради правната уредба. Знам, че много от вас са работили за да се преодолее този проблем. Аз самия съм работил по директиви с цел сближаване на законодателството. 27 правни системи означават е, в крайна сметка невъзможност от страна на гражданите да се възползват от ползите на пазара. Това е една неустойчива практика и ако искаме да се възползваме напълно от цифровия единен пазар, държавите членки трябва да променят а, своите практики, да премахнат монопола. Хората, които печелят поради настоящото положение, трябва да бъдат а, просто а, отстранени. Мисля, че можем да имаме 20% повече растеж и работни места, ако приключим работата по цифровия единен пазар, така ще имаме и по-низки цени и потребителите ще могат да спестяват. Естествено има нужда от инвестиции, от други усилия и аз смятам, че всички трябва да работим за постигането на тези цели. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор господин Вайденхолцер. Благодаря ви. Цифровия пазар е изключително важен за, за подобряване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Беше постигнат напред от първоначалното предлагане на програмата, но за да постигнем реалният е, един цифров пазар и всичките му предимства, трябва да се подобри достъпността, защитата на мрежовата неутралност и а, е, прехвърляемостта и обмена на данни. Важно е също така всеки потребител да има достъп до интернет услуги и тяхното съдържание. По този начин равноправният достъп до а, високо, скоростен широкофронтов интернет е много важен за всички граждани. Постигнато на допълнителни социални, технически и социални иновации изисква една по-гъвкава и хармонизирана система на авторските права. Благодаря ви. Думата има Шама Макларкин. Завършването на единния цифров пазар ще даде допълнителен потенциал на единния пазар в Европа. Става дума за 800 милиарда евро, които ще бъдат добавени към европейската економика, т.е. 4200 евро на домакинство. Това означава, че трябва на политическо равнище да се поеме сериозна инициатива. Трябва да се инвестира в фиксирани мобилни мрежи, да се преразгледат въпросите с интелектуалните права и да се подобрят услугите по плащанията и доставките. Скептична съм обаче към един абзац, добавен от Комисията по правни въпроси, свързан с искане да се работи по европейско право в, област, в областта на продажбите. Такова право не е необходимо и то може даже да навречи, навреди на потребителите и домакинствата. Но с изключение на това приветствам всичко направено от колегата Харбър за завършването на единия пазар. Благодаря госпожа Дел Кастио Вера. Благодаря господин председател. Благодаря и на комисаря. Ще се опитам да се възползвам максимално ефективно от а, своите 90 секунди. Искам да благодаря на ораторите, на господин Риес, на господин Харбър за положените усилия. Информационните и комуникационните технологии са двигателите на този проект, по който работим вече 50 години. Той е в сърцето на Обединена Европа. Единния пазар. Единния европейски пазар. Информационните и комуникационните технологии представляват начин да се улесни начинанието за изграждане на единния пазар през последните 20-30 години тези технологии са основният двигател на единния пазар, само че те представляват само едно измерение от а, този пазар. И аз искам да поговоря за едно нещо, което не получи достатъчно внимание, а именно цифровизацията на публичния сектор. Тя е от съществено значение за цяла Европа. Тя също генерира растеж. Ако успеем да постигнем пълна цифровизация на публичната администрация в Европа, то ще видим как изведнъж е, цифровия единен пазар ще бъде почти завършен. Благодаря. Госпожа Камерверт има думата. Благодаря, господин председател. Какви са важните елементи, които трябва да разгледаме? На първо място трябва да има повсеместен достъп до интернет. За целта трябва да има ясна законова рамка за мрежовата неутралност. Мерките, предложени за прозрачност, в областта на прозрачността, предложени от комисията, не са достатъчни. Трябва да вземем предвид и оперативната съвместимост между инфраструктурните, инфраструктурната мрежа за да се избегне всякаква дискриминация при достъпа до интернет. Също така бихме искали да улесним дейността на авторите на културно съдържание в рамките на цифровия пазар. За това трябва да се подобри режима на авторските права. И с което ми каза, но трябва да положим много по-сериозни усилия в Европейския съюз, за да постигнем една модерна рамка на авторското право. Следващия важен елемент е осигуряването на минимални цифрови знания на всеки потребител, защото всеки трябва да може да се възползва от потенциала на новата цифрова економика. Благодаря. Следващият оратор господин Ташановски. Благодаря, господин председател. Господин комисар, завършването на единния дигитален пазар е от решаващо значение за способността. Е, има разлики в е, достъпа до интернет, в мрежите и по този начин всъщност се създават бариери за функционирането на единния цифров пазар. Все повече ще се увеличава търсенето на пренос на данни за бъдеще и поради използването на изчисления в облак. Затова трябва да се създаде съответната инфраструктура. Държавите членки трябва да намерят решение на тези проблеми. Смятам, че развитието на широколентови интернет в по-голямата част на Европа е отрешаващо значение за, създаван, за завършването на единния цифров пазар. И смятам, че подкрепата с европейски средства за широколентовия интернет е отрешаващо значение тук. Благодаря, госпожа Ханслик. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Единният цифров пазар е важен за всички компании. В момента имаме 27 различни правни системи, които пораждат много разходи. И е, съответно те представляват пречка за малките и средните предприятия. Нека да ви кажа, че това са всъщност фирмите, които създават 85% от новите работни места през последните години. Единният цифров пазар е възможност да се премахне бюрокрацията, да се модернизират условията за съществуване на малките и средните предприятия и правната среда, в която те съществуват. Електронната търговия има голям потенциал. Искам обаче да подчертая сигурността на плащанията по интернет. Това е много важно за малките и средните предприятия завършеният цифров единен пазар ще даде нови възможности и за компании, които още не са навлезли на пазара. Тук се крие огромен потенциал и единия пазар може да допринесе за една жива, жизнеспособна економика. Само, че преди всичко цифровия единен пазар трябва да функционира гладко, иначе компаниите няма да му се доверяват. Следва да се погледне и директивата за услугите, чието правилно прилагане ще улесни приключването на цифрови единен пазар. Искам да благодаря на всички докладчици и благодаря за думата. Благодаря госпожа Траутман. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Всички искаме успешно завършване на единния пазар. Затова имам само три коментара. Първо, господин комисар, Европейската комисия разполага с инструменти, които може да използва по-успешно. Става въпрос за регламента за телекосъобщенията. Можеше да се започне с идентифициране на транснационалните пазари в тази област. Този регламент е много важен и трябва да се използва максимално. Второ място въпросът за инфраструктурата. Знаете какво беше доказано т.е. има 1 милиард по Европейския социален фонд, които трябва да се използват за гарантиране на равнопоставен достъп до интернет в целия Европейски съюз. Няма как да има един пазар, ако не гарантираме на гражданите ни във всички региони, всички държави членки достъп до единия цифров пазар. И накрая имаме нужда от една цялостна визия. Тази резолюция, която обсъждаме в момента, отразява желанието на Европейския парламент да има последователност в дейността на Европейския съюз за развитието на пазара, за един успешен цифров пазар и за защита на потребителите. Благодаря. Но от има госпожа Кокович. Съдуючи, спощовани комисар, захвала поручевалцем. Благодаря. Благодаря на комисаря. Искам да благодаря и на докладчика за доклада. Цифровия единен пазар ще улесни връзките между операторите и потребителите и е, съответно разходите ще намалеят. Обществената администрация също трябва да се цифровизира и по този начин ще се намалят разходите. Цифровия единен пазар ще улесни функционирането на предоставянето на медицински услуги в трансграничен план, както и на електронното обучение. Възрастните хора трябва да имат достъп до интернет, до всички електронни услуги, защото младите хора общо взето израснаха с новите технологии, но тези услуги трябва да са насочени най-вече към сигурността и защитата на данните. Благодаря, госпожа Гало. Благодаря, господин председател. Независимо от това в кой отрасъл се работи, използването на цифрови възможности увеличава много конкурентна способността. И за малките и средни предприятия това добавя ефективност, бързина и економичност към тяхната дейност. Затова е необходимо да се разработи истинска европейска стратегия за изчисленията в облак, която действително да отговаря на третото поколение цифрови услуги, за да могат да се създадат съответните инфраструктурни мрежи, за да може да има е, възможност за месечни абонаменти и да се гарантират данните. По същ... Също така трябва да се вземе предвид, че така се променят и междучовешките отношения между предприятията и клиентите. Не трябва да забравяме човешкото. Това е въпрос, който е много важен в момента във връзка с мерките в Съединените щати използването на програми от сорта на програмата Призма. Необходимо е да се гарантира интегритета и поверителността на данните. Затова местните оператори трябва да бъдат управлявани от съответното право и да се гарантират мерки, за да се постигне добра конкурентна способност. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Давам думата на госпожа Ржато. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Днес доста дълго обсъждахме единния цифров пазар и мисля, че всички са съгласни за постигнатото до момента, въпреки че ни чака още много работа. Радвам се, че представителят на комисията е днес сред, вас, сред нас. Държам обаче да подчертая, че едва 6 от всеки 10 електронни магазина в Европейския съюз продават продукти си трансгранично поради проблеми с ДДС, в някои случаи поради проблеми с почтенските услуги. Ето защо трябва да продължим работата си по изграждане на доверие сред нашите потребители. Също така държа да ви припомня, че либералите не ни подкрепиха, когато ние се борахме за намаляване на тарифите за роуминг. А това, както знаем, е в интерес както на гражданите, така и на предприемачите. Трябва да използваме опита на нашите граждани, за да постигнем успешно завършване на цифровият пазар. Благодаря ви. Сега думата има госпожа Стайле. Благодаря, господин председател. Благодаря на господата Ариес де Кампус, на председателя за дебата. Съгласен съм с Съгласна съм с казаното от а, госпожа Гепхард, с казаното от а, господин Ариус и госпожа Схаке. Трябва да има достъп до електронни книги с цифровизирано съдържание, защото в момента в много библиотеки се отказва достъп до такива книги поради авторски права. Познанията нямат цена и ние искаме да изградим економика на основата на познанията, така че трябва да предотвратим книжния апартейт и разделението между нези, които могат да четат и онези, които не могат да четат. Трябва да има равнопоставеност. Сега имаме възможност за действие и трябва да кажа, че библиотеките трябва да имат неограничен, неограничен достъп до книги с цифров характер. Това е изключително важно за бъдещето. Следващия оратор. Господин Молтам, благодаря ви, господин председател много опочвания показват, че потребителите на интернет услуги не винаги разполагат с необходимата скорост за сваляне от техните интернет доставчици. Всъщност, често се получават двойно по-ниска скорост от тази, за която са сключили договора. А, интернет операторите от своя страна разполагат с различни договорни клаузи от, по отношение на инфраструктурата, които ги защитават взимат се предвид и различните елементи на инфраструктурата, като ширината на кабелите, които се използват, но самите потребители не се вълнуват от техническите характеристики, те се интересуват от скоростта много потребители се при, примеряват с, с не, много, не достатъчно високото качество на услугата, ако не се случват прекалено често сериозни проблеми, но за неща са такива проблеми са често срещани явления, особено в селските райони, където интернет играе много важна економическа роля, тъй като редица дейности могат да се извършват само в интернет. Затова трябва да се е, обмисли важността на интернета в тези региони. Благодаря, думата госпожа Словецка. Благодаря, господин председател. Интернет и новите технологии, свързани с него, играят много важна роля и комисията се опитва сега да стимулира европейската економика. Създаването на економика на познанието ще даде възможност на Европа да се бори с страните от останалия свят, които стават все по-конкурентоспособни. Би следвало да се стимулира трансграничната търговия по интернет с стоки и услуги особено с оглед на днешното положение, но трябва да не се забравя сигурността. Важно е да благодарим на комисията за положените усилия, за новите действия за справяне с заплахите по интернет, например така наречения фишинг. Макар, че в интернет има и други заплахи. Важно е да се справим с тях при изграждането на електронните пазари. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Кели. Е, Благодаря. Господин председател, комисар Бърние и останалите колеги казаха колко е важно да се приключи цифровия единен пазар. Това е необходимо условие за да се развие европейската економика. Справо Говорихте за пълната цифровизация на публичния сектор, развиването на електронното здравеопазване, електронната търговия. Говорихте за предоставяне на широко лентов интернет в цяла Европа. Каза се, че електронната търговия е важна и доверието е важно. Ето защо ние трябва да окоръжим малките и средните предприятия и хората да търгуват онлайн, но трябва да обезпечим тяхната сигурност. Искам да кажа нещо свързано с моя избирателен район. На 29 януари се даде старт на една специална програма, която помага на младите хора да развият своите цифрови умения, тъй като няма достатъчно такива умения в Европа. Благодаря. Благодаря. Сега Сари Есая. Комисари, Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, бих искала най-горещо да ви благодаря за усилията, които полага Европейската комисия по програмата, която представите миналата седмица. Ако вътрешният цифров пазар наистина трябва да действа пълноценно, трябва да се включат в него и разплащанията. А за целта трябва да гарантираме, че има сближаване между европейските региони. Знаем, че няма равнопоставеност между достъпа до високоскоростен интернет. Комисията наясно ли е с промените, които ще засегнат в бъдеще някои региони в Европа? Но има и много добри неща от това ново предложение. Благодаря ви. Думата има господин Бърние. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам съвсем бързо да отговоря на всички колеги. Много внимателно ви изслушах. И първо, за да бъда съвсем откровен, трябва да кажем, господин председател, че днес говорим за един цифров пазар, тъй като вашият парламент и в частност комисията по вътрешния пазар, господин Малка Хамбър и господин Ечевария, свършиха отлична работа в изготвянето на тази много прецизна и разнообразна резолюция. Както казахте, резолюцията се ползва с почти единодушна подкрепа от страна на всички политически групи. И поне от моя гледна точка, по този начин вие много ясно окоръжавате комисията в нейната дейност. Затова най-напред бих искал да благодаря на господин Харбо и на господин Ечевария С удоволствие участвах в работата на вашата работна група. Резолюцията е много важна. Тя показва какви ще са следващите етапи на развитието ни, както казахте с пълно право госпожа Трот, Тротман. В резолюцията се взимат предвид различните съкратени текстове, по които работим. Тези, които вече са догов... завършени, тези, по които все още работим и тези, които първо ще представим. По този начин се надявам да постигнем наистина една цялостна визия за един цифров пазар, която вие споменахте и се надявам тя да е готова преди следващата среща на Европейския съвет през октомври. Лица от вас, господин Бьелан, Андреаса Шваб и госпожа Гало, господин Кели също споменаха изчисленията в облак и инвестициите. Госпожа Тотман също ги спомена по отношение на механизма за свързване на Европа. Аз също съм съгласен, няма достатъчно средства за този механизъм. Да, мисля, че трябва да се инвестира в цифровите технологии, за да се премахне дискриминацията. Затова и в другата част от досието ми, т.е. работата по финансовият пакет, изготвим тази зелена книга за дългосрочните инвестиции. Т.е. как можем чрез подобряване на финансовото управление, на данъчният режим, включително и чрез кредитирането по идващо от Европейска инвестиционна банка, как че всички тези инструменти можем да осигурим инвестициите необходими за развитието на единия цифров пазар. Механизмът за свързване на Европа е на лице, но той не е достатъчен. Споменахте членята в облак, господин Кели. Знам колко са важни, колко е важна за потребителите защитата на личните данни. Както казах и във встъпителните си думи, ако трябва да си извадим една полука от кризата с шпионажа, която в момента вълнува цяла Европа, то тази полука е, че за бъдеще имаме нужда от политическа воля, с която да предоставим на Европа необходимата и независимост. Споменаха Галилео, но и изчисленията в облак също са елемент в тази насока. Разполагаме с различни инструменти за постигане на стратегическата автономия на Европа. Госпожа Тротман спомена действията ни за подобряване на регламента за далекосъобщенията. Но ви припомням, че нашите действия зависят от реалността, а за нещастие все още сме свидетели на прекалено голем, голяма разпокъсаност в Европа по отношение на телекомуникациите. Госпожа Крос ще представи предложение през есента и се надявам с ваша подкрепа да постигнем един истински единен пазар в областта на телекомуникациите. Преди от вас се споменаха недискриминацията, господин Ковиера де Кампуш. Знаете, че аз самият много държа да се преодолеят неправдаността на най-отдалечените региони. Действително имаме проблем с дискриминация поради географските условия, прекалената отдалеченост или високото надморско равнище в някои региони. Не бива да забравяме и казаното относно дискриминацията на някои поколения, спомената от госпожа Камерверт. С пълно право настоявате да се спазва изискването за недискриминация на потребителите. Ето защо скоро ще публикуваме брошура за прилагането на този принцип на недискриминация, в частност прилагането на член 20 от директивата за защита на потребителите. Госпожа Камера, че на другите колеги, които споменаха ав... авторските права, мога да ви кажа, че от 3 години работим по тази по това досие. Изготвихме редица предложения, някои от тях все още не са били представени на парламента и на съвета. Но е много важно авторските права да са в крак с времето или с ми казано с развитието на интернет услугите. Както казах, някои от законодателните текстове вече бяха гласувани, други, надявам се, скоро да бъдат гласувани, като например многотериториалните лицензии и колективното управление на авторските права. Фиона Хол и госпожа Тун споменаха въпроса за роминга. Знаете, че от 1 юли имаше ново намаляване на цените за роуминг. Разбира се, трябва да продължим с усилите в тази насока. И това е едно от целите ни в новото предложение в областта на телекомуникациите. Както каза и Нели Крос, в дългосрочен план роуминг тарифите трябва да изчезнат. Благодаря ви, госпожа, госпожо Хол, за поканата ни да посетим електронното кафе във ваш избирателен район. Ще се опитам да го посетя, но не знам дали ще имам време. Рядко ми се случва да излизам от офиса, но ако успея, със сигурност ще го посетя. Госпожо Герхард госпожа Шарк споменаха инфраструктурата за широко лентов интернет и мрежовата неутралност, които са ключово значение. Надявам се механизма за свързване на Европа да изиграе важна роля за постигането на тази цел. Както и другите инициативи на колегата Кръс. Госпожа Шаки спомена и отвореността на интернет. Тук също трябва да изясним позицията си, т.е. държим на този принцип. Европейската комисия прие съобщение за стандартите в частност в областта на телекомуникациите. Споменахте евро... общото европейско право на продажбите с известни съмнения. Припомням ви, че това е само една възможност за операторите в областта на онлайн търговията да използват общото европейско право на продажбите, ако искат, но то не замества националното право. Това е просто една допълнителна възможност за тях. Госпожа Хенцлик и госпожа Кастил споменаха една много важна тема, темата за цифровизацията на обществените поръчки. Както знаете, те представляват 18% от БВП на Съюза. И предложих не една инициатива в тази област. Съвсем наскоро имаше предложение за електронния подпис, а след това и за електронните фактури. Надявам се заедно да постигнем цифровизацията на обществените поръчки има възможност за економии в размер 70-80 милиона евро, ако се постигне повсеместно цифровизация на обществените поръчки. И накрая ще завърша с казаното госпожа Стилър за електронните книги. Европейската комисия вече е предприела мерки срещу някои практики за ограничаване на достъпа до този вид продукти. Знаем, че пазара се развива в момента и за това ние разработваме стратегии. Това е целта ми с инициативата Лиценз за Европа. Казах ви, че днес ще представим средносрочната оценка на програмата и аз очаквам много ползотворни резултати от това мероприятие, за да постигнем напредък в този сегмент от единици в пазар. И накрая един от колегите ви спомена нашата инициатива СЕПА. Обещавам ви, че много обективно ще разгледаме различните срокове за постигане на целите по тази инициатива. Още веднъж благодаря на двамата докладчика, които се занимават с досието, господин Малка Харбър и господин Ариес Ечевера, Ечевария,